Uh, good morning, uh, everyone. Добро утро на всички. Можем да започнем, тъй като всички важни участници вече са тук, с изключение на госпожа Гресле. Тя ще дойде малко по-късно. Ще председателствам заседанието, докато се присъедини към нас. Добре дошли на всички. Добре дошъл и на господин комисаря. Започваме с точка 12 като ще дам думата на представителя на Сметната палата, господин Итала. Преди да се спра върху резултатите от одита, нека кажа няколко думи за тази глава. Основните генерални дирекции, участващи в изпълнението на бюджета за външни действия са ГД ДЕВКО, ГД НИР, ЕКО, и службата за инструменти от областта на външната политика. Основните инструменти за финансиране са инструментът за сътрудничество за развитие, Европейският инструмент за добросъседство и предприсъединителният инструмент. Вероятният процент на грешки по тази глава е 2,1%. Малко над прага на същественост от 2%. От общо 156 транзакции, които аудитирахме, по 24 имаше грешки с количествено изражение. В 5 от общо 24 случая комисията имаше достатъчно информация, за да открие и коригира грешките, но тази информация не бе използвана. 37% от процента на грешки се дължи на липсващи документи. В тези случаи бенефициентът не е в състояние да обоснове един или повече разходи. Най-честият вид грешки 26% се дължи на недопустими разходи. Например, разходи за дейности, които не са обхванати от договора или пък недопустими за възстановяване данъци. В ГД НИАР аудиторите установиха слабости при непрякото управление на инструмента за предприсъединителна помощ и по-конкретно на ниво аудитни органи на три държави бенефициенти – Албания, Турция и Сърбия. Тези слабости включваха сериозни недостатъци, пропуски в методите или на ниво организация – като например недостатъчен надзор върху планирането на човешките ресурси, тяхното обучение и набиране. В Албания и в Сърбия са предприяти действия за решаване на установените проблеми. Въпреки това в Турция има някои сериозни проблеми поради което вероятно комисията няма да разполага с достатъчно точни и достоверни отчети от там. През 2016 ГД на НИР направи второто проучване на остатъчния процент на грешки. Установихме, че има нужда от допълнителни подобрения, въпреки че като цяло системата е добра. Аудиторите имат прекалено голямо осмотрение при оценката на процента на грешки. В годишния отчет за дейността не са посочени ограниченията на проучването на остатъчния процент на грешки. Проучването на остатъчния процент на грешки не е одит. То не се извършва в съответствие с международните стандарти за аудитиране. В някои случаи в проучването се разчита на резултати от предходни проверки – извършвани от други аудитори. Тоест не се преповтарят процедурите на одит, не се прави и подробна проверка на документите. Това проучване се свежда предимно до проверка по документи. А що се отнася до бюджетната подкрепа и програмите с повече от един донор, мога да кажа следното. По отношение на бюджетната подкрепа, комисията е спазила условията за плащане, направила е проверка и по общите критерии за допустимост. Одитът на редовността се отнасяше до помощта, платена на партньорски страни, установи слабости на ниво управление в отделните държави, като, например, корупция. Освен това, Комисията има много голяма гъвкавост при вземането на решение за това дали общите условия за допустимост са били спазени. При проектите с повече от един донор комисията допуска, че правилата на Съюза за допустимост са спазени при условие, че общият размер на финансирането включва достатъчно допустими разходи за да се покрие вноската от Европейския съюз. Има риск разходите като цяло да не включват достатъчно допустими разходи за всички донори. През 2016 година не установихме грешки при бюджетната подкрепа или при проектите с повече от един донор. Изпълнени отвъд границите на Съюза. Ако се изключат операциите по бюджетна подкрепа и проектите с повече от един донор от извадката, то процентът на грешки е 2,8%. Става дума за вероятния процент на грешки. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Итала. Сега ще дам думата на комисар Мимица, за да отговори. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на парламента, благодаря на докладчика на парламента господин Целер за това, че ни представи член глава 8 от доклада на Сметната палата за външните действия. Като се имат предвид условията, при които работим, се радвам, че процентът на грешки е по-нисък в сравнение с миналата година. Малко над процента на същественост. В момента процентът на грешки е 2,1%, а през 2015 бе 2,8%. През изминалите 4 години процентът на грешки трайно бе под 4%. Остатъчният процент на грешки, който изчислихме, се спада от година на година от 3,63% през 2012 на 1,67% през 2016. Проучването на остатъчния процент на грешки е основен инструмент за измерване на резултатите ни. Мога само да изразя удовлетворението си от подобряващите се всяка година резултати. Едновременно с това признавам, че трябва да продължим да полагаме усилия, за да консолидираме тези добри резултати. Направихме щателен анализ на констатациите на палатата, както и на констатациите в нашите проучвания на остатъчния процент на грешки. Решихме да излезем с две резерви. Първата се отнася до управлението на механизма за мир в Африка. Ще се върна на този въпрос, когато се изказвам за фонда за развитие. Въпреки, че остатъчният процент на грешки бе под 2%, решихме да подходим много предпазливо и да излезем с втора диференцирана резерва по отношение на някои начини на управление, които според нас са по-рискови от други. Тази резерва ще залегне в основата на целенасочени действия с цел справяне на недостатъци при безвъзмезното финансиране по прякото и непрякото управление, операциите под непряко управление с международни организации и програми с партньорски страни. Необходимостта от прилагането на определени мерки с цел подобряване на системите ни за контрол не поставя под въпрос цялостната оценка на точността и достоверността. Както констатациите на палатата, така и нашите проучвания с право се съсредоточават върху това дали предприемаме правилните действия. Но трябва да си зададем освен това и въпроса дали тези действия са уместни рамката за резултатите, установена през 2015 година, бе краъгълен камък към по-ориентирана към резултати култура. 2016 година насам в годишния отчет за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансиране на външни действия съдържа изрични препратки към резултатите. Това бе изключително важна стъпка при демонстрирането на резултати спрямо европейските дънакоплаци. Докладите за управление на външните дейности, представени от ръководителите на делегации, са много важен инструмент за управление и прозрачна отчетност. Тези доклади ни дават увереност за доброто финансово управление на фондовете ни. В тях се посочват освен това проблеми с изпълнението при отделни операции – през 2016 постигнахме много добри резултати по ключовите показатели за изпълнение. Резултатите по тях показват, че по 21 от общо 24 показателя са постигнати предварително заложените цели. Тази стойност бе 20 през 2015. Моите служби ще продължат да обсъждат този въпрос с вас през ноември. Уважаеми евродепутати, днес искам да се възползвам от възможността да ви припомня по-широкия контекст, в който работим. Ще започна с предизвикателствата, свързани с миграцията. Миналата година отбелязахме напредък в областта на миграцията и мобилността. Европейската програма за миграция, извънредният доверителен фонд за Африка, и новата рамка за партньорство за сътрудничеството в областта на миграцията бяха изключително важни през 2016 с оглед на изпълнението на ангажиментите от Валета. Те са примери за усилията ни за добро управление на работата в областта на миграцията, за целите на развитието, като едновременно с това работим и за справянето с първопричините за незаконната миграция – за много хора миграцията е единственият изход от бедността. Затова и трябва да гарантираме достойни условия на труд и предпоставки за растеж, там където има най-голяма нужда от тях и за онези, които най-много се нуждаят от тях. Очаквам Европейският инвестиционен план да изиграе важна роля в тези наши усилия. Новият европейски консенсус за развитие поставя Европейския съюз в по-силна позиция. Благодарение на него можем да се справим с предизвикателствата и да насърчим устойчивото развитие и изкореняването на бедността. Тези две цели са сред основните наши приоритети. Инвестициите в устойчивото развитие са инвестиции в общите ни сигурност и просперитет. Без истински мир и сигурност всички добри резултати по линия на развитието ще бъдат поставени на карта. Понякога дори няма да могат да бъдат постигнати такива резултати. Затова използваме всички инструменти на Европейския съюз, за да се справим с уязвимостта. Нека бъда съвсем ясен. Не се съсредоточаваме върху мира и сигурността за сметка на целите си в областта на развитието. А защото, ако се съсредоточим върху мира и сигурността, ще имаме всички шансове да постигнем целите си в областта на развитието. Винаги съм казвал, че овластяването на жените и момичетата е изключително важно за развитието. Те са един от основните и не напълно използвани ресурси за устойчиво развитие. Тази година планът за действия за равнопоставеност между половете показа, че сме постигнали реална промяна в нагласите по места. Миналия месец поставихме началото на инициативата Spotlight на стойност половин милиард евро заедно с Обединени, Организацията на Обединените нации и Общото и събрание в Нью Йорк. Целта на тази инициатива е премахването на насилието срещу жените и момичетата. Правим всичко възможно, за да продължим да допринасяме за благоденствието и благосъстоянието на хората по света. С ваша помощ ще можем да се справим по-добре. Надявам се, че ще си сътрудничим ползотворно. Благодаря, господин комисар. Сега Набързо ще дам думата на докладчика господин Целер. Много ви благодаря, господин председател. Също така бих искал от сърце да благодаря на Европейската сметна палата за техния доклад за освобождаване отговорност. Искам да благодаря и на комисар Мимица и неговите служители, които винаги бяха готови да обсъждат с нас тези въпроси. В доклада на Сметната палата се говори за резултатите от одита и се говори за някои сфери от дейността на комисар Хармс и особено, що се отнася до подкрепата за политиката на добросъседство и а, също така присъединяване. Разбира се, ще внесем писмени въпроси, за да отразим дейностите, за които отговаря комисар Хармс, защото имаше доста критични бележки от Сметната палата за това. Приветстваме начина по който се намалява нивото на грешката. Но мисля, че не може също да се каже за нивото на съответствието, защото виждаме в много държави и членки се наблюдават високи нива на измама и корупция, което се изтъква от Сметната палата. Сметната палата – посочи, е, че процента на грешки е обвързан с, с предоставянето на бюджетна подкрепа. Искам да знам какви мерки предприема комисията или възнамерява да предприеме в бъдеще, за да се преодолеят неодостатъците, посочени от Сметната палата. През 2016 година остатъчният процент грешка беше 1,67%, което е под граничната стойност и 17 милиона евро през 2016 година отговаряха на този показател обаче трябва да се проследи какво случва с процента грешка, особено в тези сфери, които комисията смята за високо рискови. Също така трябва да обмислим как да постъпваме, какъв да бъде нашия подход спрямо европейските доклади. Член 67 алинея 3 изисква от комисията да поем задължения в тази връзка. И също така в годишния доклад на Европейската служба за външна дейност, всъщност човек не може с него да се запознае, освен ако не отиде в специална зала за четене и един служител седи до вас, докато се запознавате с тези документи. Не знам дали това е подходящата процедура за работа с подобни документи. Смятам, че нещата тук трябва да се променят, защото тези доклади са съществен елемент от декларацията за достоверност и трябва да има доверие към контролиращите органи, а за целта е необходима пълна прозрачност, как мога да имам достъп до декларация за достоверност и същевременно да чувам, че причините за съдържанието и за това, което пише там, са стрикно поверителни. Мисля, че трябва да спазваме това, което пише в финансовия регламент. И в този смисъл, ако се запознаем с заключението на вътрешния одит, виждаме, че има основания за гриженост. Вчера се срещахме с представител на вътрешната одитна служба и в доклада се вижда, че няма достатъчно информация и не може дори да се разбере дали са постигнати целите, доколко може да се разчита на подобни документи, подобни доклади, господин комисар, какво прави вашата служба, за да намали поне малко сериозността на тази ситуация? Забелязах, когато се запознавах с докладите, че когато се разглежда дейността на делегациите на Европейския съюз, начина по който те подготвят докладите много различен. Някои са съвсем схематични, другите са много подробни и ясно обясняват защо не са били постигнати определени цели. също така има проблеми с равнопоставеността на половето и с някои от държавите, с които имаме споразумение за партньорство. Говоря основно за Африка и за Азия. И това е така, защото правителствата на тези държави отказват да правят каквото и да било в тази насока. А това е нещо, което трябва да ни накара да се замислим как да определим по-добър подход към този конкретен проблем. Защото очевидно е, че когато работим с правителства, трябва да направим нещо, за да има по-добър баланс между половете в тези държави. По цялостния въпрос за изпълнението, генералният директор посочи някои определени показатели равнопоставеността на половете, процента грешки. Но когато разглеждаме всички тези показатели, не смятам, че който да било от тях ви дава достатъчно добра представа за постиженията, за изпълнението. Например, няма ключови показатели за незаконната миграция и свързаните с това проблеми. По доверителните или целевите фондове, аз знам, че за вас Фонда за Африка е един от приоритетите, но ние в тази парламентарна комисия смятаме, че увеличаването на броя на финансовите инструменти пречи на прозрачността и на подотчетността, защото всички те подлежат на различни видове управление, различни хора са включени в вземането на решения за това как да се постигат целите. Как да получим по-добра информация за тези целеви фондове. Например, що се отнася до фонда за Африка, нямаме информация нито за резултатите от вътрешния одит, нито от дейността на Сметната палата, нито декларация за достоверност. Имаше предложение от Европейската комисия за Европейския фонд за устойчиво развитие, как комисията ще оправдае, ще обоснове необходимостта от нов фонд предвид сегашния бюджет. Вие говорихте за механизма за мир за Африка. Ние винаги се интересуваме от сегашната ситуация с сътрудничеството ни с Африканския съюз. Ние сме най-големия донор и разбира се, имаме особен интерес към това да установим кои са поставените цели и как, и дали те се постигат чрез този инструмент. Що се отнася до рамковата програма, то ако разгледаме финансово споразумение с Световната банка, какви са последиците от това за бюджета на Европейския съюз? Дали сте се спрели на 7% като прак за тези държави? И дали Световната банка извършва съвместни дейности с Европейския съюз, които са в същината на дейностите на Световната банка. Освен това, знаем, че служителите на Европейската инвестиционна банка редовно получават бонуси. И имаме също така много голям доверителен фонд БЕКО и получихме първия доклад на Сметната палата за фонда БЕКО. Искам да благодаря на Сметната палата за това и ще продължим да обсъждаме и тази тема. И един постоянен проблем, ако разгледаме сферите, в които Европейския съюз предоставя помощ, ние искаме да сме видими в тези сфери. Така че стои следния въпрос къде са основните донори или спонсори за определени проекти, определени теми. Как се получава информацията за разходването на средствата на Европейския съюз? И как се осигурява това, че се популяризира факта, че тези средства се предоставят Европейския съюз? другите донори са много активни при популяризирането си, а много малко се чува за Европейския съюз. А ние имаме проекти в Турция, и в Ирак, и в Сирия. Много често хората, когато получават подкрепа от организацията на ОНЕ, те не осъзнават, че тази подкрепа се дължи на Европейския съюз и негови държави членки, които значително допринасят за финансирането на подобни дейности. И още нещо, което може би е по-дребно, но според мен си заслужава да обърнем внимание на това. ФАО, която не е организация на Европейския съюз, получава определено финансиране от Европейския съюз. Това означава, че средствата от бюджет на Европейския съюз те се предоставят на ФАО. И така, това бяха въпроси, които бяха насочени към Европейската комисия. Може би вие, господин комисар, ще може да отговорите и след това ще дам думата на другите депутати. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Селер, уважаеми депутати, да, наистина, когато обсъждаме цялостното изпълнение и контрола върху инструментите на външната политика на Европейския съюз, особено тези, за сътрудничеството за развитие, от самото начало трябва да поставим нещата в правилния контекст. Нещо, за което всички то говорихме. Това е фактът, че цялостното ниво на грешката намалява. И то всяка година. Така че, каквото и да трябва да обмислим и да подобрим, е много по-малка част, отколкото цялостното финансиране на нашите проекти за развитието. Да, съгласен съм, че има някои проблеми, теми, инструменти, които заслужават повече внимание и върху които трябва да работим заедно, за да гарантираме подходящото въздействие на тези инструменти, за да можем да продължим да осигуряваме колкото се може по-нисък процент на грешките и по-ниско е, ниво накърняване на съществеността по програмите. Нашият е, доклад за управлението на финансирането на външните дейности е основният е, инструмент за отчетност и подотчетност на Европейската комисия в това отношение. Радвам се, че вие наистина обърнахте сериозно внимание на този инструмент и не само в рамките на тази процедура за освобождаване за 2016 година. Този въпрос вече от няколко години представлява значителен интерес за нас. Основните показатели за изпълнението се представят в годишния доклад, всяка година в годишния доклад на Генерална дирекция ДЕВКО и се представят и на Европейския парламент, наред с други институции. Бих искал да спра само върху два аспекта, свързани с тези доклади. Първо, има процедура за запазването на поверителността на тези доклади като цяло. Откровенно казано, процедурата, която вие описахте с, с затворени е, стаи и невъзможността човек е, да се запознае надлежно с тези документи, всъщност презумцията тук е, че някои от показателите, някои от данните са твърде важни и заслужават да бъдат защитени от правила за поверителност. И е, вие имате опит в парламента. Винаги, когато депутатите в парламента посочват някои процедури, които трябва да бъдат отменени или да бъдат направени по-прозрачни, може би Европейската комисия има нужда от повече време да осигури това, но в крайна сметка обикновено ние променяме процедурите и се доближаваме до голяма степен до това, което ви искате и това, което ви смятате за истински прозрачна процедура. Така че ще работим с вас съвместно, за да можем да гарантираме това, процедурите за тези доклади да отразяват изцяло значението на този инструмент. Също така обсъждахме този въпрос преди около две години. Става дума за самото същество на този инструмент. Не става дума всъщност за определене на проекти, които са обречени на провал в този процес. Това е посочване на проблеми или определени забавени или определени въпроси, които трябва да бъдат разгледани и преодолени по време на изпълнението на процеса. Да, има някои показатели, които сигнализират за това, че има риск, свързан с определен проблем и това, което в момента сигнализира за някакъв проблем, това не означава, че в крайна сметка този проект ще се провали. Така че важно е да се разглеждат тези доклади като един сериозен показател, сигнал за проблемите, върху които трябва да средоточим, за да избегнем за да избегнем наистина провала или на изпълнението на резултатите на този проект. За дейностите на целевите фондове. А, да, наистина, Европейския съюз през последните няколко години, по-специално Европейската комисия, предложи да се създадат общо четири такива фонда. Това са допълнителни инструменти, в допълнение към по-традиционните инструменти за сътрудничеството за развитие. в нашите действия на международно ниво. Но основното използване на тези целеви фондове започна от анализа на най-ефикасните действия, които позволяват да се преодолеят основните причини за миграцията през 2015-2016 година. Ние осъзнахме, че първопричините на миграцията трябва да бъдат разгледани и решавани чрез използване на инструменти за развитието. Но ние трябва да правим повече, що се отнася до финансирането и да работим по-бързо и да съкратим срока на изпълнението на проектите, за това бе прият регламент за тези целеви фондове, защото беше сметнато, че тези фондове могат да допринесат за по-целенасочени, по-ускорени действия, които ще позволят по-бързо да се постигнат целите на растежа, създаването на работни места в страните, които са страни на происхода на мигрантите, но също така и да подпомагат преодоляването на кризисни и ситуации и ситуации след кризи в съответни държави. Разбира се, парламентът прилага процедури за контрол и проверка, но ако разгледаме конкретно на тези фондове, Европейския парламент от самото начало беше запознат още с тези фондове от самия етап на замисъла на тези фондове и има редица резолюции на Европейския парламент и компетентните му комисии по тази тема. Също така имаше обсъждане тук в Комисията по бюджетен контрол и в други парламентарни комисии – Ежемесечно Генерална дирекция бюджет предоставя доклад на вашата комисия за бюджетното и финансово изпълнение на дейностите на целевите фондове. Готови сме да работим съвместно с вас, за да подобрим работата на тези фондове и разбира се очаквам принос на парламента за това. Идеята, е, че създаването на целеви фонд може да разшири или дори да фрагментира цялостното въздействие на сътрудничеството за развитие на неговите инструменти, за мен е един аргумент, който трябва да бъде поставен в по-широк контекст, включително в контекста на следващата между многогодишна финансова рамка. Ние искаме в следващата многодишна финансова рамка да бъдат по-рационализирани бюджетните пера, отнасящи се до дейността на тези целеви фондове. Разбира се, необходимо е да се гарантира и гъвкавостта, и рационалното действие на нашите инструменти – в този смисъл, разбира се, тези фондове заслужават нашето специално внимание в контекста на следващата многодишна финансова рамка. По въпроса за видимостта. Да, наистина, в редица случаи, когато посещаваме на място обектите, където се изпълняват определени проекти, в цял свят, където се изпълняват проекти финансирани от Европейския съюз, ние искаме да се уверим, че се знае, че този проект е финансиран или съфинансиран от Европейския съюз. Но ние имаме отделна част, свързана с комуникацията и видимостта. И това е отделна част от нашето финансиране и ние искаме да я използваме с нашите партньори, които изпълняват проектите по много по-видим, много по-въздействащ начин. За това наистина се обръщаме към всички наши партньори, които изпълняват проекти, с цел да се повиши видимостта на финансовия принос – на Европейския съюз, за да се повиши видимостта на Европейския съюз като цяло, като важен фактор за солидарността в цял свят. Що се отнася до поздравителните картички за нова година, около 35 000 евро бяха предоставени от Европейския съюз за това, но това също е част от нашата дейност по осигуряване на видимостта, защото имаме съвместни проекти с ФАО и други международни организации. Така че това е един от примерите за това, как видимостта може да се повишава по различни начини, включително както и в този конкретен случай при нашето сътрудничество с ФАО. Председателят, благодаря ви, господин комисар, за тези отговори. Може би сега мога да дам думата на други депутати. Много от тях ще трябва да напуснат твърде скоро. Може би Мартина, като един докладчица в сянка, докладчик в сянка. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин комисар, за отговорите, които дадохте. Искам да се върна на няколко аспекта. Първо по ключовите показатели относно остатъчния процент на грешки, така че да имаме представа за процента грешки в реално време. Наистина радвам се, че този процент е 1,67 през 2016 година, т.е. под прага на същественост. Сега. Посочихте, е, че е, липсата на е, документи в подкрепа на разходите основна грешка и някои от случаите са свързани с форс-мажорни обстоятелства. И моят въпрос е следният. А той е и към Сметната палата, и към комисията. Възможно ли е да е, разполагаме с някаква методология, така че да разграничим тези обстоятелства, които представляват непреодолима сила от останалите. Що се отнася до програмата за заетост на младите хора, която ще приключи през 2018 година, каква е синергията между различните отрасли, така че да се е, включват младите хора. Ако може да ни предоставите малко повече информация по този въпрос, защото и други програми, частни инвестиции, например, имат отношение към заедостта на младите хора. И последният ми въпрос – външните планове за инвестиции – и Европейския фонд за устойчиво развитие. Този фонд и гаранционния фонд са създадени през юни с доста амбициозни цели. 44 милиарда инвестирани в Африка за да се оцени резултатността от използването на тези фондове. Как ще оцените вие това? по-специално за използването на средствата борба с климатичните промени и овладяване на миграцията как комисията ще проследи предоставянето на парламента на цялата необходима информация, така че парламентът да може да упражни своите контролни функции. Благодаря, Петри. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, благодаря на нашия докладчик, господин Целер. Благодаря и на колегите от Сметната палата за отлично свършената от тях работа. Ще се помъча да изляза от, от тъпканите пътеки и а, да кажа няколко думи за разпределянето на тези средства ще ви изложа моята гледна точка. Ще бъда кратък в моето изложение. Смятам, че е необходимо да се променят нещата докато продължаваме в тези законови рамки, няма да има промяна, така че нека да а, отидем а, напред. Аз високо оценя, господин а, комисар, това, което посочихте в подкрепа на изказаното мнение за необходими промени. Доста дискусии се провеждат и тази тема е в центъра на дебата от доста дълго време. Искам да отбележа един елемент. Когато говорите за докладите за управление на външната помощ и посочвате, че това е инструмент, който дава възможност да се определят размерите на тази помощ. Не съм съгласен с вас. Посочихте колко са комплексни темите, с които се сблъскваме. Тук съм съгласен с вас, но какво искам да кажа? Трябва да променим погледа си върху тези аспекти и да осъществим промяна. Трябва а, да обвържем изявленията си с конкретни действия, и да насочим вниманието си изключително върху резултатите. Какво можем да а, постигнем а, с тези средства? Знам а, колко сложна е, са нещата на практика, и в сферата на външната дейност, на развитието. Известен ни е техния комплексен характер, но важно е да посочим какво сме постигнали със всяко едно евро, а не да казваме каква е възвръщаемостта в цифри на това евро а конкретните резултати. И важно е да постигнем реална промяна – а вие сте в основата на тази промяна, независимо от функциите, които изпълнявате. А, промяната започва от всеки един от вас. Е, всичко започва в Сметната палата, в комисията, тук в парламента. Всички ние носим тази отговорност. Няма значение дали е, човек работи в сметната палата в комисията или в парламента. Трябва да имаме ясно съзнание, че а, трябва да разпределим средствата, които сме получили, това не е правилният подход. А, милион пъти сме чували тук в Брюксел, че трябва да се съсредоточим върху резултатите. А ние наистина трябва да го направим и да променим погледа си, подхода си. Промяната започва във всеки един от нас, със всеки един от нас. И тази а, промяна може да се осъществи само ако отправите погледа си извън а, законовите рамки. Трябва да призная, че тези доклади спазват правила, които самите ние сме определили, а ние не ги спазваме. И гражданите, които следят нашата дейност, няма да разберат какво правим, освен ако не променим начина си на работа. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на вашите екипи за тази работа, която е осъществена. Всъщност, през последните 4 години сме под 3% процент на грешки, така че поздравления за постигнатите резултати. Аз наистина се възхищавам на работата, която вършите Наистина, вашата генерална дирекция работи много успешно и по време на закуската, организирана с парламента за справедливата търговия, беше проявена голяма емпатия към нас и топло отношение. Във вашата декларация споменахте доверителния фонд за Африка. И а, причините, пораждащи миграцията. Да, това е значителен фонд, а, който се финансира от е, сътрудничеството и развитието, но голяма част от този фонд не дава възможност да се бори с причините за миграцията, а с засилване на контролните мерки по границите. Според мен това е правилно разходване на тези средства. Защо да се използват тези средства за тази цел? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос бяха споменати милиардите, изразходвани в рамките на този фонд. А какви са средствата, които са насочени към сътрудничеството и борбата с причините за миграцията и каква част се инвестира конкретно за управление на миграционните процеси? Да, е, определени средства се заделят за египетските гранични органи, и очаквах други размери и други проекти а, за този фонд. По отношение на мира в Африка. смятам, че тук трябва да засилим подкрепата си, сътрудничеството си, но и да гарантираме по-добра видимост чрез по-добро прилагане на проектите на място. Господин комисар, работата, безкрайно полезна, която извършвате заедно с вашите екипи, със сигурност осигурява достъп до училище, до знание, до образование на много хора в Африка. Има обаче и търговска и селско-стопанска политика, е, които е, оказват отрицателно въздействие върху е, перспективите за бъдещо развитие на африканските народи. Знаете, че бяха премахнати квотите за прясно мляко. Голяма част от това мляко беше преработено в мляко на прах и складирано и всъщност това са дъмпингови мерки за млякото на прах, които ние прилагаме на африканския континент. като цената за местното мляко, това, което се произвежда на място, изкупните цени са изключително ниски, а това, което ние продаваме е на по-низки цени в Нигерия по-специално. Какво е бъдещето а, за тези производители? А, те а, ще фалират, това ще доведе до обезлюдяване на селските райони и пренаселяване на биновилите. Е, така стоят нещата с е, млякото, с тичето месо. А, е, също така а, това въжи и за а, нашите а, кораби, които а, риба край тези а, брегове. Така че въпросът ми, господин комисар, е следният. Може много да се направи по отношение на развитието, но каква е връзката, последователността на прилагане на различните политики? А, би следвало тези въпроси да се повдигнат и пред а, другите комисари и а, да се посочи, че политиката, която те провеждат, не е правилната, защото това, което даваме с една ръка на африканските народи, им отнемаме с другата. Така че би следвало да не е толкова парадоксално разпределянето на тези средства, осигурени от дънакоплатците. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тук сме за да анализираме с господин комисаря и неговата служба освобождаването от отговорност за 2016 година. И мисля си, че е добре да можем да обсъдим с господин комисар неща, които са важни за нас. Данните на Сметната палата посочват подобряване, що се отнася до процента на грешка и мисля, че всички можем да се поздравим с това. Също така, както обясни господин Сарвама, не става дума само да се намалява процента на грешка, но и цялата политика за подпомага на развитие да постига поставените цели и да следва логиката и динамика, които наблюдаваме, а също така да може да отговаря и на събитията в бъдеще и на изискванията на бъдещето. Искам да ви задам, господин комисар, един въпрос – и за съжаление ще трябва много бързо да изляза, за да участвам в гласуване. Предвид допълнителните задължения, които поема Европейската комисия, които се отнасят до вашата сфера на отговорност, нещо, което означава многоаспектно, много сложно финансиране, и ресурсите, с които разполагате, предвид всичко това, до каква степен можете да разполагате. Ние, разбира, всички знаем колко е сложно осигуряването с ресурси, включително човешки, но в каква степен имате увеличаване на ресурсите, за да може да изпълнявате вашите допълнителни задължения. Тази тема вече се обсъждаше тази сутрин и беше Посочена от Сметната палата. Не вече става дума за помощите, които да намалят миграционните потоци. Това са много важни помощи и моят впечатление, господин комисар, имам впечатление, че вие не можете, нито вашата е дирекция, да получат допълнителни ресурси бих искал да остана и да изслушам вашия отговор, но мисля, че този въпрос трябва да се постави, защото не могат да се правят чудеса, ако няма достатъчно човешки ресурси и ресурси като цяло. И разбира се, вашата задача, свързана с миграционните потоци, е много голяма. И е много важно, за да може да изпълните тази задача, да разполагате с необходимите ресурси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. За съжаление, някои от колегите трябва да напуснат е, заседанието. Е, така че, ако може да отговорите на тези въпроси. Благодаря е, безкрайно за въпросите, които зададохте. и Европейската комисия би следвало продължи да прилага своите проекти. По отношение на ключовите показатели, бих искал да припомня, че през ноември екипи на Генерална дирекция ЕВКО и Морско дело ви изложиха всички елементи, които биха могли да изградат глобалния подход по отношение на ефективното използване на инструментите за външно сътрудничество и помощ. Един надежден инструмент, който да се прилага през целия период на действие на този фонд. Що се отнася до европейските доверителни фондове, бих ви предложил да организирате тематични дискусии по тези фондове, така че е, да се види ясно как те биха могли да допринесат най-ефективно и да бъдат използвани е, като инструмент на сътрудничество. Е, ние трябва да следваме нашия път, да преследваме нашите цели. А в момента тук в тези фондове сме привлекли органи в рамките на системата на ОНЕ, банки. Така че, нека заедно да обмислим кой би бил най-ефикасния метод в следващата многогодишна финансова рамка така че да се прилага ефективно тези инструменти. По отношение на процента на грешки, подчертахте на няколко пъти липсващата информация, недостатъчната информация за вас. Тук също доста често има елементи, свързани с непредвидени обстоятелства, с външни партньори, така че липсата на документация или неподходящите данни може да възникне този проблем и при проекти, свързани с селското стопанство. Indeed, as member uh, that... така че вие подчертахте това, драги депутати, ние трябва да следваме а, строги а, общи насоки, така че да спазваме типови процедури. По отношение на документацията, така че да а, бъдат а, изправени тези пропуски. Много важно е това измерение, това е двигател за развитието, едно хоризонтално измерение, което ще даде възможност за мултиплициране на резултатите това по отношение на включването на младите хора. Така че могат да се преследват всички цели, свързани с устойчивото развитие. През ноември ще се проведе среща на върха в Абиджан с Африканския съюз и Европейския съюз а така че ще могат да бъдат обсъдени всички проекти, свързани с развитието, така че да могат да бъдат включени и младите хора Лансирахме един нов инструмент за външни инвестиции. който може да се използва и заедно с доверителния фонд за устойчиво развитие, така че да се развие едно а, начимо партньорство. Важно е този нов инструмент да позволи а, измерване на въздействието и а, приноса в проследяване на миграционните процеси и тяхното управление. Ние смятаме, че тези рамки, насочени към резултатите, които разработихме, представляват важен метод. И наистина трябва да погледнем в лицето хората, които ще се ползват от всички тези мерки. В крайна сметка тази дейност започна едва през 2015 година. И това е включено в годишния доклад. Ето първата брошура, която третира тези въпроси, която е насочена към тези лица, които ползват на практика конкретно нашата помощ. А, така че, когато кажете милиони 300 хиляди души ползват пряко резултатите от тази програма, свързана с сигурността на безопасността на храните, достъпа до образование – и други конкретни прояви. Това са мерките, които бихме искали да разгръщаме и в бъдеще. По отношение на миграцията, споменахте, че една част от средствата от доверителните фондове а, са насочени към контрола по границите. Така че да се завиши а, контрола по границите. Не става а, дума тук за финансиране на граничния контрол а, или а, някакво оборудване за засилване на контрола по границите в държавите партньори. Всъщност става дума за управление на границите, глобалното управление на границите. И всичко това е обвързано и с сигурността, и с мира в държавите, които са наши партньори. Така че, прилагайки такъв подход, обвързан с проекти за развитие и незаконната миграция, искам да подчертая, че тези фондове не са насочени към предотвратяване на миграцията. А всъщност по-малко бедност оказва също въздействие върху миграционните процеси. Има връзка между тези две явления. И това е залегнало в програмата за развитие. По отношение на економическото партньорство, една по-добра политика за развитие по отношение на сближаването. Много от нашите политики преследват целите на развитие на, на развитието и на търговията. Разработваме цяла мрежа за економическо партньорство в Африка, Карибския басейн. Има и друг подход. Тези споразумения се приемат само като имащи въздействие върху свободната търговия и митата, но тези споразумения би следвало да допринесат за изграждане на по-стабилна мрежа, така че тези държави да се ползват от вноса и износа при по-добри условия. Така че всичко това е свързано и с економическото развитие, и с политическата интеграция. И всъщност, след като постигнем тези цели, те ще доведат до свободната търговия – и развитие на а, местните пазари. А, напълно съм съгласен а, с това, което се каза за справедливата търговия. Това също е елемент от развитието, но нека да го поставим в контекста на индустриализацията и търговските ценности. По отношение на управлението на границите и миграционните потоци, е, мира и сигурността са свързани с развитието. И всички тези инструменти, насочени към развитието, е, мира, е, искам да кажа, че 80% от е, финансирането е, на развитието това е инвестиция в развитието конкретна. Това наистина е значителен дял от тези средства. няма да отклоняваме средства за други цели от този фонд. А, при разработване на следващата многодишна финансова рамка ще обсъдим нещата. 66 милиарда са предвидени днес 30 милиарда за Европейския фонд за развитие, в който се вписват 15 различни инструмента. Така че трябва да съобразим това финансиране с този значителен брой на инструменти. 90 милиарда общо с средствата. В Европейският съюз, ние не сме агенция, ние не прилагаме пряко тези програми, а работим в партньорство. И а, изпращаме делегации в другите държави, а, така че да управляват а, финансовия ресурс за развитие. А по отношение на човешкия ресурс, броя на е, е, работещите е, по тези проекти намалява. Не очакваме да се завиши бройката. Huge number of instruments we have in the, in the development защото имаме огромен брой инструменти в областта на сътрудничеството за развитие. Благодаря ви, господин комисар, за подробните отговори, които дадохте на въпросите на колегите. Нека сега отново дадем думата на представителя на Сметната палата. Господин Целер, вие ще се изкажете последен. Представителят на Сметната палата. Благодаря. Не бяха отправени много въпроси към нас, но в много въпроси се постави ударението върху съставянето на бюджет, ориентиран към резултати. Вече от години Сметната палата се движи в тази посока. Много е важно – да работим заедно с парламента. Благодаря ви, че ни представихте съответните глави от доклада. Господин Целер. You, And... Uh, Благодаря, Дерек. Благодаря и на господин комисаря за изложението му. Много от това, което изложихте, господин комисар, среща одобрение и от наша страна, що се отнася до бъдещето на политиката за развитие и до сътрудничеството. Можете да възприемете като положителен знак многобройните въпроси, които бяха зададени за политиката за развитие. Това показва, че въпросите, свързани с политиката за развитие и сътрудничеството за развитие, все по-голяма степен се разглеждат като важна област на политик. Какво бе положението в миналото? в Германия. Ако исках да дам пост на някой свой съпартиец в миналото, му давах поста министър на развитието. Сега положението е по-различно, тъй като все повече осъзнаваме, че не живеем в изолация и че много от събитията тук на територията извън, извинете, територията на Европейския съюз са свързани и с нашето бъдеще тук в Европа. Това налага все по-тясно сътрудничество с нашите страни, партньори от Африка, Азия, Близкия и Далечния изток. Мисля, че парламентът в това отношение ще е добър ваш партньор. По въпроса за доверителните фондове и обединяването на мерки, както и по въпроса за по-добрата видимост. Спряхте се върху тези въпроси. Не е зле да се постигне повече гъвкавост. Ако има действия, които са предвидени за по-дълъг период и по които няма толкова голяма нужда от непосредствено финансиране, то може да се отклонят средства от тези действия, за да се концентрираме по-добре върху краткосрочни и средносрочни цели. Друга цел на доверителните фондове бе да се предостави допълнително финансиране, финансиране от допълнителни източници, не само от бюджета на Европейския съюз и 3-4 държави членки, които са, се обяви, са проявили готовност за финансиране. Мисля, че трябва да се надхвърлят тези рамки по отношение на доверителните фондове за доверителните фондове е необходим освен това и допълнителен административен капацитет, а когато много се раздува администрацията, губим от поглед основната цел. Не бива да се стига до това положение с доверителните фондове. Докладите за дейността, годишните отчети за дейността трябва да ни служат за добър инструмент за измерване на резултатите. В някои от докладите на делегациите се обръща внимание на това, че делегациите не разполагат с достатъчно добре обучен персонал, за да правят проверки по проекти, от областта на сътрудничеството за развитие. Това въжи най-вече за проектите за предоставяне на бюджетна подкрепа. В годишния отчет за дейността на генералния директор има разбивка на всички разходи за международните организации и международните агенции. Тези разходи в този доклад са квалифицирани като високо рискови, за разлика от бюджетната подкрепа. Бюджетната подкрепа може да се квалифицира като ниско рискова от гледна точка на процедурите, но дали така наистина ще постигнем целите, които сме си поставили с бюджетната подкрепа, тези средства се вливат в бюджетите на страните ни партньори? Можем ли да сме сигурни, че там наистина с тези средства се работи за постигане на целта? Когато разговарям с партньорите по места, с служителите на европейските делегации и ги питам какво се предприема с бюджетната подкрепа. Конкретно те много рядко могат да ми дадат отговор на този въпрос. И на последно място, но не и по значение, с ваше позволение, господин председател, говорихте за управлението на границите. Трябва тук да сме много внимателни. Не бива да си поставяме благородни цели и в крайна сметка да се получава точно обратното. На какво бях свидетел в чат, например. Там има мерки за управление на границите Инвестирахме немалко в изграждането на гранични пунктове. Бяха изградени 12 кораба, които да контролират сините граници по поречието на реки в Чад. Но жителите на югозападната част на Чад са животновъдци – и те в миналото продаваха добитъка си в северо Нигерия на пазара в Майдугури. В миналото нямаше проблем да стигнат до там. А сега, тъй като се извършват проверки по границата и тъй като граничните служители в чат са много ниско платени и не си получават редовно заплатите. От тези животновъдци се взимат подкупи, блокира се пътя им до Майдогори. Освен това, от региона на Чад бяха преселени, презаселени хиляди хора, за да може армията там да може да извършва операции срещу Боко Харам. Тези хора сега се добавят към местното население, така че вече има недостиг на ресурси в селското стопанство. Трябва да взимаме предвид подобни фактори, когато разработваме програмите си за устойчивост. Тези програми трябва да имат за цел да предотвратяват конфликти, от друга страна трябва да даваме на хората възможност да всички да имат достъп до поминък чрез по-добри методи в земеделието и чрез достъп до средно образование. Освен това, страните ни партньори в региона трябва да получат подкрепа от наша страна, за да се борят срещу тероризма. Вие казахте, че не предоставяте средства за военна подкрепа, но в Джамена бе финансиран голям център за обучение на въоръжените сили в Чад, един чудесно оборудван център – но министърът в чат каза, че му е необходимо са му необходими и други съоръжения, като например военно оборудване или стрелбище. Но подобни съоръжения не могат да се финансират по линия на помощта за развитие, поради което този център в момента не се използва. Мисля, че преди да вземем решение за нещо, трябва много добре да го обмислим. Трябва много добре да обмислим възможностите за по-добро сътрудничество. Упоменахте вече възможностите за такова сътрудничество по линия на следващата многогодишна финансова рамка. Задали сме ви и други по-подробни въпроси в писмена форма. За сега ви благодаря за изложението ви. Комисията по бюджетен контрол проявява интерес към това да се отдаде необходимото значение на сътрудничеството за развитие. В тази област трябва да се работи с добри методи и тя трябва да бъде и адекватно финансирана от европейския бюджет. Благодаря, господин Целер, за заключителните ви думи. С това приключваме по тази точка и преминаваме към точка 13. 8, 9, 10 и 11 Европейски фонд за развитие. Господин Итала има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, задълбочено обсъдихме предходната глава от доклада, поради което сега ще бъда кратък. Европейските фондове за развитие финансират сътрудничеството за развитие с страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион, както и от отвъдморските територии, вече в продължение на 60 години. Към момента излизаме с положително становище за надежността на отчетите и редовността на приходите по фонда за развитие. Що се отнася до законността и редовността на плащанията, излизаме с становище с резерви, тъй като плащанията са съществено засегнати от грешки. Вероятният процент на грешки за плащанията е 3,3% което е малко по-нисък процент в сравнение с миналата година. Ако се изключат от извадката операциите за бюджетна подкрепа и операциите с повече донори, вероятният процент на грешки е 4,4. От общо 143-те транзакции, които аудитирахме, по 26 има грешки, на които може да се даде количествено изражение. В два от общо 26 случая Комисията имала достатъчно информация, за да предотврати, открие и коригира грешките, но тази информация не е била използвана. В 10 от общо 26 случая транзакциите са били обект на друг одит или проверка на разходите но под този одит или тази проверка не са били установени грешките, които констатирахме ние. В по-голямата си част, 32%, процентът на грешки се дължи на не спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. В някои случаи са били сключвани договори без състезателна, провеждането на състезателна процедура за подбор. Освен това, не са били спазвани принципите за прозрачност и равно третиране, когато е имало търг. През 2016 година генералният директор на ГД Девко в годишния доклад за дейността излезе с резерва за безвъзмезното финансиране и разчетите по програмите с непряко управление. Това съответства на нашите препоръки и констатации, както в този, така и в предходни годишни доклади. Съгласно проучването на остатъчния процент на грешки, процентът на грешки е под процента на същественост от 2%, но над половината от годишните разходи все още е обект на резерва. Господин комисар, давам ви думата за отговор, след което думата ще има докладчикът за коментари. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, уважаеми членове на Европейската сметна палата. Искам да благодаря на почитаемия член на Европейския парламент, докладчицата госпожа Капел, че ни представи годишния доклад на Европейската сметна палата за Европейския фонд за развитие. Радвам се, че повечето от препоръките на палатата от предходните години са били изпълнени. Същото въжи и за таз годишните и препоръки. Комисията ги приема и ще направи всичко възможно, за да ги изпълни. Фактът, че най-вероятният процент на грешки е намалял от 3,8 на 3,3%, до голяма степен се дължи на работата на палатата и препоръките й от миналото. Те продължават да са водещи за комисията в усилията й за постоянно подобряване на системите ни на контрол. Препотвърждавам, че съм твърдо решен да продължавам да намалявам процента на грешки, въпреки трудния и сложен контекст, в който работим. Както ви обещах, сега ще се върна на резерва във връзка с управлението на механизма за мир в Африка. Защо е важен, важна тази резерва? Защото, както упоменах, мирът и сигурността оказват огромно въздействие върху работата ни в областта на развитието. Затова решихме да запазим резервата си, защото въпреки, че е постигнат значителен напредък, продължава да има известни рискове. Тясно си сътрудничим с Комисията на Африканския съюз, за да се справим с установените слабости при контрола. Комисията на Африканския съюз подхожда много сериозно към пътната карта с препоръки, чиято цел е да се направи колкото се може по-скоро оценка по стълб. Междувременно продължаваме да предприемаме действия за ограничаване на риска, за да се справим с слабостите, установени по неотдавнашната оценка, най-вече във връзка с системите за счетоводна отчетност и възлагане на обществени поръчки. Тези мерки включват предварително одобрение на плановете за възлагане на обществени поръчки, процедури, за невъзражение при изключването на договори, извършване на окончателни плащания само след положително аудиторско становище и засилени механизми за мониторинг. Сътрудничеството ни по Европейския фонд за развитие продължава да е много ефективно продължаваме да се съсредоточаваме върху постигането на положителни резултати. Във връзка с това ще продължим да усъвършенстваме структурите за по-добро управление на изпълнението и по-добро отчитане. Благодаря ви за постоянната ви подкрепа и проявената конструктивност. Докладчицата госпожа Капел. Благодаря на представителя на Европейската сметна палата и на господин комисаря. Мисля, че в тази годишния доклад може наистина да се отбележат положителни резултати, като например намаляването на процента на грешки. Това намаление се дължи на това, че комисията е възприела в работата си по фонда препоръките на палатата. Процентът на грешки е намалял на 3,3%, проверени са 143 транзакции, само 26 от тях – са били засегнати от грешки. Една трета от процента на грешки се дължи на не спазването на правилата за възлагане за обществени поръчки. Трябва да извършваме по-активен контрол в тази област, както и да усъвършенстваме процедурите. Важен е обаче и по-засиленият контрол – например под формата на предварително одобрение на плановете за възлагане на обществени поръчки. Трябва да въведем инструменти за борба срещу неспазването на правилата за възлагането на обществени поръчки. Така през следващите години все повече ще можем да намаляваме процента на грешки. Като цяло фондът през следващия програмен период ще е обект на много значителни промени. След 2020 година този фонд ще бъде интегриран в многогодишната финансова рамка. Винаги трябва да мислим за това когато обсъждаме прилагането му през този програмен период. Към момента фондът е най-важният инструмент на Европейския съюз в областта на сътрудничеството за развитие с страните от АКТБ и страните от отвъд морските територии. По този фонд вече има немалко инструменти, които са много важни за тези държави, като например заеми за частния сектор или рисков капитал. Във връзка с това, според мен, е важно и още нещо, което бе упоменато вече неведнъж днес, а именно – ефикасността на разходването на разходи. Колкото по-ефикасно се разходват разходите по фонда, толкова по-силно могат да се обвържат целите по политиката за развитие с общо политически цели от обществен интерес. Например, за борба срещу измененията в климата. Господин комисарят говори за доверителния фонд и за това колко е важно повече средства по него да се заделят за управлението на границите. Управлението на границите допринася за насърчаването на мира и сигурността. Финансирайки управлението на границите по този фонд, откликваме и на обществените потребности към момента. Във връзка с това проектите в областта на миграцията са особено важни. Мисля, че трябва да поставим по-силен акцент върху тях. Още миналата година докладчикът постави ударението върху този въпрос. За съжаление няма подобрение. Трябва да отдадем приоритетно значение на борбата срещу бедността, която има връзка с миграцията. Благодаря. Господин комисар, искате ли да отговорите? Господин Ждеховски, благодаря. Благодаря на Сметната палата. си, Благодаря и на господин комисаря, че ни отдели от времето си. Мисля, че начинът по който се е подготвил за днешната дискусия показвам и какво голямо значение отдава комисията на дебатите с нас. Би ми се искало всички комисари да са така добре подготвени. Ще се върна на заключенията на Европейската комисия и на Сметната палата. Z tohoto fondu bychom měli разходването на средства по фонда. Мисля, че трябва да се извършва много строг контрол върху извършването на разходи по фонда, защото именно тук има грешки. Липсват, например, документи, с които се устоверя, удостоверява извършването на разходи за заплати. През 2016 година бяхме свидетели на проблеми, пред които се изправяме година след година. Ако сравните тази годишния с миналогодишния доклад, то ще видите, че постоянно се обсъждат едни и същи теми. Така, например, Установява се, че не е висок процентът на грешки при приходите. И през изминалите години е било така, но в голяма степен грешките се дължат на липсващи документи. Постоянен проблем. Например, както вече казах, липсват документи, удостоверяващи извършването на разходи за заплати. Докладчикът попита комисията какво смята да предприеме за извършването на по-ефикасен контрол и намаляването на процента на грешки. Има и още нещо. Съгласен съм с сметната палата за това, че комисията трябва да извършва по-детайлни проверки на операциите по отделните проекти. Освен това, трябва да се прави проверка на всички договори, по които предстои приключване. Очудваме размерът на допустимите разходи по които, които все още не са били извършени. Става дума за сума в размер от 3,3 милиарда евро. Какво смята да направи комисията по въпроса? Комисията. Yes, thank you very much. Да, благодаря ви, уважаеми господин председател. По Европейския фонд за развитие. Наистина, някои от темите и проблемите вече ги обсъждахме и те наистина имат значение за изпълнение на нашите проекти в рамките на Европейския фонд на развитие. Това се отнася, например, до бюджетната подкрепа, до дейностите на целевия фонд, защото важна част от неговото финансиране идва от резервите на Европейския фонд за развитие бихме искали да се съсредоточим дори още повече, отколкото преди, върху дейността, която ще ни позволи да стигнем до финала, т.е. да намалим още повече процента на грешка в този фонд. Да по-висок е този процент, отколкото бюджетните разчети, предварителните бюджетни разчети, но ние на нивото на генералната дирекция ни разработихме и приехме нашия план за действие, който ще се занимава с изпълнението на препоръките на Сметната палата. И това ще ни позволи да намалим процента грешки до ниво, което да бъде по-низко от нивото на същественост. Разбира се, несъмненно това е нашата цел. По някои от дейностите, които се финансират от Европейския фонд за развитие, виждаме, че някои от полуките опитът, който натрупахме във връзка с изпълнението на регламентите за Европейския фонд за развитие, показва, че можем да използваме много повече възможностите за гъвкавост, особено в новата многогодишна финансова рамка, когато става дума за замислянето на всички тези рационализирани проекти. Това е така, защото във фонда имаме 20% от цялостната сума 30 милиона на Европейския фонд за развитие като резерва. Нещо, което ни позволява да отговорим на нововъзникващите предизвикателства и нововъзникващите приоритети. Така че предварителното програмиране – в началото на многодишната финансова рамка не обхваща, не включва всичките възможности, които имаме на разположение. И в следващата многодишна финансова рамка има важен вариант, важна възможност, която може да позволи на комисията да върви в посока на бюджетизация на фонда за развитие в контекста на новата многогодишна финансова рамка. Другият въпрос е свързан с факта, че ние също така доста гъвкаво действаме, що се отнася до националните индикативни програми в рамките на Европейския фонд за развитие. Например, имаме трагичните последици от урагана в Карибско море и ще трябва да отговорим много бързо, не само с, спешната хум, хуманитарна помощ, но също така трябва да предприемем действия, свързани с повишаване на устойчивостта към бедствия и също така дейностите, свързани с възстановяване. Така че предварителното финансиране, финансирането от самото начало на подобни програми определено ще се извършва от резерва на фонда. Бихме искали да запазим подобен вид гъвкавост в нашите програми, които ще бъдат част от инструмента, който ще бъде разработен за следващата многогодишна финансова рамка. Това е начина по който ние разглеждаме оптималното използване на Европейския фонд за развитие. Има редица елементи, които, разбира се, трябва да се отчетат, когато ще се взима окончателното решение за бюджетизацията на фонда, но виждаме, че и Комисията по бюджетен контрол и парламента като цяло – са важен партньор за нас и ще останат такъв в бъдеще, за да можем да намерим начин ако има бюджетизация на Европейския фонд за развитие, да може той да има в рамките на многогодишна финансова рамка, да има наистина капацитета и да може да бъде насочван така, че да има максимално въздействие при постигане на нашите цели на развитието. Благодаря ви. Господин комисар, господин Тала, дали бихте отговорили? Да, господин председател, съвсем накратко за мнението, че имаме нужда от много стриктен контрол, защото иначе има възможност за измама. Да, съгласен съм, но как да го направим? Е, изказвам по-скоро лично мнение, не на сметната палата, но ние вярваме в провеждането на одити на място, защото ако само се проверяват документи, това не е достатъчно. Трябва да се извършват посещения, проверки на място и това е нещо, което ще позволи да се избегнат случаите на измама. Госпожа Капел, докладчика, дали искате думата? Благодаря много. И аз бих искала да се изкажа. Мисля си, че проверките на място са много важни, особено когато се има предвид много високото ниво на бюджетната подкрепа до 25%, които се предоставят от Европейския фонд за развитие. Имам въпрос към вас, господин комисар. Дали комисията възнамерява да предприеме мерки, за да да гарантира гъвкавостта, за която вие говорихте. Нещо, което разбира се е много важно, защото имаме нужда от гъвкаво, за да можем да реагираме в ситуации, каквито, например, виждаме с, с урагана в Карибите. Тоест, може ли едновременно да намалите бюджетния подкреп и също време да бъдете гъвкави. Много бих искал да мога да отговоря на този въпрос, казва председателят. Комисарят, да, Наистина гъвкавостта на фонда е важна характеристика на този инструмент. Със сигурност бихме искали да запазим тази гъвкавост. Но това е една обща съвместна дейност. Това е наша обща задача да запазим гъвкавост в нашия финансов регламент. И това също беше изразено и от парламента. Трябва да запазим гъвкавостта, но същевременно трябва да запазим и цялостната способност на фонда да имаме прозрачни дейности, които се финансират и от целевия фонд, които да са прозрачни, които да подлежат на одит важна характеристика на изпълнението на Фонда за развитие са проектите за бюджетна подкрепа и всъщност не увеличаваме дела на бюджетната подкрепа в Фонда за развитие. Сега в момента тя представлява около 25% от цялата сума на фонда. Искаме да запазим това ниво но същевременно да повишим нашата способност за предварителни и последващи проверки и мониторинг, да водим диалог с нашите партньори, държавите партньори, за предварителните критерии, които трябва да се изпълнят преди да бъде предоставен следващия транш от бюджетната подкрепа бих искал да засилим нашето сътрудничество и по този начин да заложим добра законодателна основа чрез регламента, който ще позволи на нашите дейности по бюджетна подкрепа да отговарят повече на целите, които искаме да постигнем. Много ви благодаря, казва госпожа Грестле. Моля да ме извините, господин комисар, но току-що имах среща с някои френски предприемачи и трябваше да разигравам френско-германската карта, нещо, което е много важно. Господин Целер, да, благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че споделихте вашите възгледи. Знаем, че този фонд е ограничен във времето, и също така знаем, че има ограничения, свързани с неговата резултатност. Но когато става дума за сътрудничество с държавите от АКТБ, тук се спазва споразумението от Котону, но през 2020 година споразумението, срокът на действие на споразумението ще изтече, но все още не знаем какво е бъдещето, дали ще има ново споразумение от Котону и дали ще има Европейския фонд за развитие. Как комисията разглежда бъдещето А на споразумението от Котоно и Б средствата в рамките на Европейския фонд за развитие. Има ли изгледи, ако не се удължи споразумението от Котоно, средствата да бъдат ограничени и насочени към сътрудничеството за развитие като част от бюджета на Европейския съюз. Мисля си, че това е нещо, което трябва да продължава и да не се прилага само към 72, 72-те държави от АКТБ, но трябва да се прилага и към други държави, но това наистина трябва да го обсъдим задълбочено. Благодаря ви. Да, благодаря ви за този важен въпрос. Изцяло съм съгласен с вас. Наистина на този етап нямаме ясна представа за това как ще изглежда уредбата за нашето партньорство след изтичането на споразумението Клотону. Нямаме ясна представа и за това как ще изглежда фонда за развитие след 2020 година след изтичането на тази многогодишна финансова рамка. Но мисля си, че има доста основания за оптимизъм, когато става дума за договорености след изтичането на срока на действие на споразумението от Котону. Заедно с държавите членки, но също така и с нашите партньори от държавите на АКТБ, ние се доближаваме към една нова перспектива за ново партньорско споразумение от Котону, което ще бъде по-конкретно насочено към региона, но също така и ще запазва ценните компоненти на това споразумение, върховенството на закона, зачитането на човешките права и други важни за нас елементи в диалога и сътрудничеството с държавите партньори. Така че през декември ще бъде предложен проектомандат за комисията за целите на преговорите за ново споразумение от Котону, но общата цел на това ново споразумение ще бъде да се запазят ценностите, които са в основата на нашето партньорство и ще има регионални стълбове за африканските държави, държавите от е, Карибите и държавите от Тихоокеанския регион, за да можем да продължим нашето търговско и политическо сътрудничество с тези държави, нашето партньорство с тях. Но наистина искаме да разделим преговорите по правната уредба от частта, която е свързана с финансирането на фондовете, които ще ни позволят да изпълняваме бъдещето споразумение след споразумението от Котоно. Наистина въпросът за бюджетизирането, включването в бюджета на Европейския фонд за развитие може би е най-важният вариант е, в бъдеще, но трябва заедно с парламента и държавите членки да обсъдим как включването на фонда за развитие в бюджета на Европейския съюз ще може да справи с по-високата граница от 1% или дори 1,2% от задълженията, като този процент е процент от брутния национален доход. Също така трябва да отчетем и Брекзита, и плащането или не плащането страна на Обединеното кралство във фонда е един важен фактор, но също така има и други елементи, които ще трябва да бъдат отчетени – например, за това как инструментите за развитие в контекста на Европейския фонд за развитие, включен в бюджета, как те могат да бъдат запазени като наш важен принос към цялостния ангажимент поет, което поехме да се придържаме към вноски от брутния национален доход под 1%. И това се отнася до общата перспектива за нашия финансов капацитет. По-точно сумата или процента от брутния национален доход е 0,7%. Госпожа Гресле. Заповядайте, госпожа Ела Сендер. Да, моля да ме извините. Имахме много дълго гласуване в комисията по транспорта. Моля да ме извините, господин комисар, за това, че не можех да дойда по-рано. Имам два малки въпроса във връзка с, с фонда за спешна помощ за Африка. Унази част, която фонда за развитие която е предназначена за действия. Искаме да знаем по какъв начин се контролира това в и извън доверителния фонд, особено що се отнася до дейностите по контрол за границата. И как също така се наблюдава финансирането от доверителния фонд финансирането, свързани с дейностите на полицейските органи, което също така е помощ за развитието и което влиза в мандата на Фонда за развитие. По какъв начин Фонда за развитие участва в този доверителен фонд и по какъв начин ние можем да контролираме това, че дейностите, финансирани от доверителния фонд, не влизат в противоречие с целите и мандата на фонда за развитие. Втория въпрос е едно разясняване на вноските в доверителния фонд за Африка. Виждаме, че, че има критерии, които позволят на държавите членки да участват и да действат след като са поканени – Разбира се, тук трябва да зададем въпрос защо една държава има повече интерес, отколкото друга държава членка, но дали комисията залага критерии и процент за участие на държавите членки и дали се отчита по-голямото или по-малко участие. Защото виждаме, че участието е изключително разнообразно. Има много голямо различие в вноските дали има някакви критерии или мандат, т.е. по какъв начин се проследява защо някои държави внасят много повече, а други много по-малко. И ако има по-големи вноски, какъв е критерия за това? На какви критерии се подчинява размера на вноската? Това е важно, защото виждаме че има твърде голямо неравновесие в това как са представени различните държави членки в финансирането на фонда. Благодаря ви. Uh, Благодаря много. Благодаря за тези въпроси. Относно операциите в рамките на доверителния фонд, този въпрос вече беше обсъден по-рано тази сутрин. А по отношение на управлението на границите и граничния контрол, финансирани от доверителния фонд, засегнахме тези въпроси, които вие сега повдигнахте. Нашият фонд не финансира граничния контрол като такъв. Става дума за финансиране по-скоро на операции по управление на границите. Е, в цяла поредица от е, държави е, партньорки. Ние всъщност се стремим да финансираме гъвкавия капацитет за управление на границите, а не е, военния капацитет, е, твърдия така наречен капацитет на нашите партньори. Бихме искали да се уверим, да имаме сигурност, че операциите, финансирани от този доверителен фонд, постигат своите резултати и това се представя всъщност като подпомагане на развитието. Що се отнася до граничния контрол, това, което бих препоръчал на нашите партньори да се обърнат директно към държавите членки, а не да преминават през доверителния фонд. Този фонд не следва да финансира така наречени твърди операции по граничен контрол. Нямаме разрешение за финансиране на бойния капацитет и каквото и да е оборудване по границите, е, да бъде финансирано от този фонд. Това въжи и за други операции, е, финансирани от този фонд. Що се отнася до е, участието на държавите членки в доверителния фонд, нашия първоначален подход беше по-общ и държавите членки бяха помолени да се включат в същия размер, в който и ние в този фонд, но тази молба за участие не беше доведена до успешен край, така че нашето участие в фонда за развитие и доверителния фонд е по-значително от участието на държавите членки. В крайна сметка средствата в доверителния фонд всъщност са събрани и от дела на държавите членки. Бихме искали да обсъдим с държавите членки различните възможности, които стоят пред тях за участие. Бихме искали да видим как държавите членки могат да се включат по-активно в целенасочените програми, включени в доверителния фонд с Международната организация по миграция в е, Либия, Нигерия и Чад. Предоставяме помощ за доброволното връщане на бежанци, попаднали в тези държави и включването им в економически и социален живот е, в тяхната държава на происход. Това е специфична програма, разработена с конкретна организация с конкретни партньори. така че държавите членки са по-склонни да се включат в подобни конкретни програми по конкретна тема. По този начин те се включват по-активно в доверителния фонд. Благодаря много. Докладчика иска ли отново думата? Да. Да, ще говорим за европейското партньорство в иновационната дейност. Сега по отношение на процента 3,6 трябва да бъде смъкнат този процент, свит и би следвало различните механизми, различните мерки да се прилагат, за да се намали този процент, като се кликнем на всички предизвикателства. Включвания в общия бюджет на този фонд за развитие, както и бъдещето на споразумението от Котону. Така че допълнителни и значителни усилия а, трябва да се бъдат положени в тази сфера. А, това не е заплаха, господин комисар. А, по... Благодаря. Сега ще дам думата на господин Лазви, който да представи резултатите от името на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател, драги депутати. Благодаря ви за възможността да мога да ви представя дейностите АКТБ през 2016 година. Приоритета в този регион – е следният. Ключовите сфери на дейност развитие на публичния сектор и устойчивото осъществяване на съвместните дейности, банката се ангажира с 30, 35% до 2020 година Това са целите, към които се стремим, като целим свиване на бедността. В количествено отношение, миналата година се отбелязва стабилност на параметрите – 765 милиона е размерът пред 2016 година, което се изразява с 1,3 милиарда през 2016 година като ангажименти в този регион 530 милиона евро с средствата. Установяваме, че индивидуалните проекти са значими и въпреки намаления брой подписани проекти се забелязва стабилност в тази сфера. Увеличеното финансиране също е важен елемент. 11 проекта за 97 милиона общ размер А този инструмент беше създаден през 2015 година. Тези успехи са свързани и с развитие на мерките в АКТБ. И тук можем да отбележим гъвкавостта и облегченията при инвестиционните инструменти. Искам да привлека вниманието ви и върху усилията, които бяха положени, за да се съберат допълнителни 300 милиона като финансов е, ресурс, финансиране, което ни идва от Европейския съюз, а е резултат на развитието на прилаганите тези региони проекти. Извън тези 300 милиона, още 500 милиона бяха преразпределени в публичния сектор и особено сферата на иммиграцията. Тоест, за публичните проекти размера е, стигна 2 милиарда и половина. Работим по посока на развитие на основните услуги, включването на младежите и на жените в както и в зони е, на миграционни е, процеси. Нека е, да иллюстрирам с пример това, което правим. Развитие на далеко съобщителната мрежа в тези региони. Това е проект, който ще осигури достъп на 3 милиона и половина души Solar. в Иран и използване на а, слънчеви панели. Все още значителен брой хора нямат достъп до интернет, интернет и новите технологии, но развиваме инициатива заедно с Банката за развитие Африка и подкрепа на 100 милиона в облигации, сформиране на фонд, който работи по посока на екосистемите на юг от Сахара и развитие на капацитета. Това е важен елемент. Още един проект, който се разгръща, прилага в Сенегал, свързан е с производството на рис защото 80% от производството на ориз се изнася от тази държава. В Карибския басейн също развиваме дейността през 2016 година чрез този инструмент за облегчаване на прилагането на финансови инструменти, създаден през 2015 година и чрез микрофинансиране. Това са елементи, които гарантират микрокредити на стотици хиляди дребни предприемачи. Доста сме активни в този регион Също така му казваме подкрепа на Френска Полинезия и подсилваме економическата дейност. Сега, ако разгледаме цифрите, нека да изложа осъществените дейности от банката. 200 и 40 договорът се отнасяха до финансовия сектор. В подкрепа на средни и малки предприятия 44 милиона за микрофинансиране. 56 милиона евро са инвестирани в облигации и е, цялата тази дейност доведе до създаване на повече от 2000 работни места. По отношение на собствените средства, е, това също е много важен елемент за инвестиране в региона. Има инфраструктурни проекти, е, осигуряващи достъп до основните услуги. Сто милиона долара за Карибския басейн, труснабдяване и а, други важни проекти а, в Сенегал, Мадагаскар, свързани с водоснабдяването и а, борбата с наводненията. И в заключение Искам да спомена няколко общи въпроса, които възникват при тези индивидуални проекти. Европейската инвестиционна банка се стреми към увеличаване на въздействието на тези проекти и следим отблизо постигането на целите и резултатите. Разработваме мрежи за създаване на нови партньорства. За АКТБ има възложено проучване, така че да излечем полуките от резултатите на нашата дейност. На второ място, ние се а, стремим а, да се доближим, а, да се съобразим с европейските политики и глобалната стратегия. Това се а, прилага по-специално за страните от а, АКТБ и а, на срещата а, върха в Абиджан ще бъдат обсъдени и тези въпроси. Комисията повдигна въпроса за бъдещето на поразумението от Котону така или иначе, ние ще работим за развиване на партньорства с държавите от АКТБ и след 2020 година. Облегчайни условия за инвестиране и инструментите за финансово, финансовите инструменти, осигурени от Европейската инвестиционна банка – защото сме убедени, че тези инструменти са ефикасни и надежни. И тези инструменти не се нуждаят от допълнително финансово участие. И днес Проучвайки възможността на тези средства, през 2003 година за едно евро възвръщаемост се инвестираха 9 евро. механизма, който прилагаме, ще доведе до увеличение до 15 евро. Така че можем да разработим дългосрочни перспективи. И ще продължим усилията в тази посока. Благодаря ви. А, оставам на ваше разположение, ако има въпроси. Госпожа Капел. Е Благодаря. Лостовото число, съотношението собствен привлечен капитал 1 към 9, показвам колко е важна дейността на Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка отговаря за финансиране в размер от 2,5 милиарда. Това са 8% от общия бюджет на Фонда за развитие. Ако тези 8% се разходват с колкото се може по-нисък процент на грешки, а предполагам, че това е така, тъй като проектите са рентабилни, то тогава ще можем да намалим допълнително настоящия процент на грешки от 3,3%. Европейската инвестиционна банка може да изиграе особено важна роля в този процес – Изключително важно е и нейното взаимодействие с Африканската банка за развитие. Бе упоменат един конкретен проект, инициативата Boost Africa. Много добре работи взаимодействието с Африканската банка за развитие. Тя е един важен инструмент за възможно най-целенасоченото инвестиране на средствата на Европейската инвестиционна банка. Всички действия на банката са подчинени на по-общата цел намаляване на бедността. Това са действия за частния сектор, за инвестициите, както и за борба срещу измененията в климата. Предвижда се увеличаване на кредитирането в тези области. Тези области са и в съзвучие с целите на Европейския съюз. Ако се работи в тези области, то страните бенефициенти ще могат и колкото се може по-добре да се справят с новите предизвикателства. Упоменахте някои важни примери за такива мерки, като например разширяване на телекомуникационната мрежа в селските райони в Камерун, използването на механизма за инвестиции в Камерун и Ямайка, всички тези дейности са важни, тъй като имат връзка с миграцията. Важни са не само защото допринасят за борбата срещу бедността, но и за справянето с първопричините за миграцията. Упоменахте нещо важно в това отношение и по-точно пакта за миграцията с страните от АКТБ от 2016 година. Казахте, че по, към момента по него се финансира максимален брой проекти, 11 на брой. Надявам се, че ще продължите така и в бъдеще, включително и благодарение на увеличеното финансиране. Подобни дейности са изключително важни с оглед намаляването на миграционния натиск и справянето с първопричините за миграцията. Ако лостовото ви число наистина е толкова високо, то може да се каже, че проектите ви са ефикасни и вероятно би трябвало да увеличим през следващия програмен период финансирането си за взаимодействие с вас, за да можем и да работим по рентабилни проекти. Господин Целер, благодаря за годишния ви доклад. Упоменахте много интересни проекти, които са били финансирани от Европейската инвестиционна банка. Цитирахте 30 милиона, които са били предоставени на Националната банка на Малави с цел изграждането на капацитет за складиране на сълскостопанска продукция. Със сигурност има нужда от такъв капацитет в Малави, особено като се има предвид, че има разлики в реколтите, както и че страната е сполитана често от природни бедствия. Но Малави е сред най-корумпираните и политически най-нестабилните държави в региона. Как наистина можете да гарантирате, че въпросните 30 милиона наистина ще се използват за благородната цел, която сте си поставили? На кого възлага Малави извършването на дейностите по проект? В миналото опитът ни в Африка показва, че са били изграждани подобни капацитети за складиране, но не са отговаряли на необходимите стандарти. И аз искам да задам няколко въпроса. Цитирахте лостовото си число 1 към 9. тези 9 евро с какъв състав са? Става дума за публични инвестиции ли или и за инвестиции от частния сектор? Вторият ми въпрос е за подбора на проектите. Как правите всъщност подбора на проектите си? Благодаря ви за проектите, които цитирахте, но как точно се осъществява подборът? Съставяте списък с потенциалните кандидати ли и колко време трябва да се чака, за да се получи финансиране? Да, бих искала да благодаря за изложението на банката за тези проекти, които са толкова важни за постигането на ситуацията, в която вече се намираме. Що се отнася до ролята на банката в проектите за развитие, има един сложен момент, който ни мотивира да създадем Евросхадиземноморската банка в Тунис, нещо, което и в националните парламенти много се дебатира, тук в Европейския парламент беше подкрепено. Европейската инвестиционна банка е един инструмент, който е прекрасен и който позволява да се осъществят мащабни инфраструктурни проекти или мащабни проекти, свързани с услугите. Обаче, що се отнася до микрофинансирането, нещо, което точно трябва да правим, за да подпомогнем гражданите с най-много проблеми, особено жените, които в много африкански страни хранят семействата си. И, и тези пари ще им помогнат да отглеждат плодове или зеленчуци или да се занимават с някакъв занаят. И тук става дума за микрофинансиране, което, например, да позволи също така да се ремонтира нещо в къщата, е нещо, което все още не е постигнато. След много дебати беше решено, че банката следва да положи усилия да предлага повече услуги в областта на микрофинансирането. Като се запознавам с списъка, който ни предоставихте, списъка на кредитните линии за период 2013-2016 във всичките инструменти, при всичките инструменти за сътрудничество виждам със загриженост, че са подписани много договори, говоря за периода 2013-2016. Обаче, е, виждаме, че средствата се предоставят но има много колонки и много от тях са свързани с микрофинансиране в различни държави, но много често виждаме, че има подписани договори, но след това няма никакво изпълнение. Виждаме нули в много, на много места в тази таблицата. Така че виждаме, че няма изпълнение. Искам да попитам какво се случва и по какъв начин възнамерявате да решите този проблем, защото наистина микрофинансирането е важно за семействата, за младите хора и които се намират в държави, региони, които са по-малко видими. И е много важно те да могат да гарантират микроекономиката, която е основа за економиката в Африка. Искам да ви попитам какво точно се е случило и как ще реши този проблем с тези нули, които виждаме в колонките. Господин Лазар. Thank you, thank you, thank you, Благодаря, госпожо председател. Ще взема отношение по някои от направените до тук коментари. Револвиращият характер на механизма за инвестиции. Това е основен, според мен, момент. който е в основата на функционирането на инструментите ни. Знаем, че можем да използваме обратните финансови потоци, разполагаме с около 800 милиона годишно. Ще можем да разполагаме с тази сума и в бъдеще, и след 2020 година, без да трябва да се осигурява допълнително финансиране от Европейския съюз в лицето на държавите членки. Това е важно. Секторът на селското стопанство. Това определено е област, в която се опитваме да работим по-активно. Ако видим каква е реалността в някои държави, то ще видим, че те имат големи затруднения. Сенегал, например, както вече казах, внася 80% от ориза си. Подобни проблеми имат и други държави. Можем да работим за справянето им по линията на микрофинансирането, женския труд и малките и средни предприятия. Имаме операции, по които работим в момента. Ще ви докладваме за тях, след като ги подпишем. Капиталът. Капиталовото финансиране е нещо, с което се занимаваме най-вече в рамките на финансовия пакет за въздействие. Имаме пет капиталови фонда, по които са предвидени допълнителни средства. Обикновенно те не могат да покрият всички потребности на дружествата, в които се инвестира. Обикновено. Други инвеститори също се включват. Гарантираме това да са уважавани инвеститори, които спазват определени стандарти. Освен тях се намесват и други действащи лица. И това е основната идея. Основната идея е да се развие финансовият сектор в регионите, като се привличат частни инвестиции. Използваме капиталовите си фондове заедно с други източници на финансиране. Отново, идеята е да се попълни съществуващата липса и, що се отнася до финансовия сектор, да се подпомогне неговото дългосрочно развитие. Би ни се искало в бъдеще в финансовия сектор да бъдат обучени професионалисти, като юристи или управители на фондове. Така те ще допринесат за устойчивото развитие на сектора. Как подбираме проектите си? Имаме свои процедури, гласуваме за подбора на организиращи и осъществяващи проектите като предварително правим проверка за етичност и други проверки. Разбира се, разглеждаме по същество и проектите. Разглеждаме ги не само от чисто финансова гледна точка. Тоест не се питаме само дали организиращият и осъществяващият проекта в крайна сметка ще може да ни възвърне средствата. Разглеждаме проектите и от економическа гледна точка, т.е. Питаме се дали ще окаже някакво пряко или косвено въздействие върху економическото развитие на страната. Отдаваме голямо значение на въздействието на проектите също така. Затова през изминалите години въведохме по-силна рамка за измерване на резултатите. Направихме това, за да можем още предварително на ранен етап да очертаем резултатите, които искаме да постигнем и след това да можем по места да ги измерим. Понякога се оказва, че проектите са довели до резултати, които не сме очаквали първоначално, а понякога може благодарение на тази рамка да сме и по-настойчиви спрямо организиращите и осъществяващите ги с цел постигане на резултатите. Микрофинансирането е също много важно. Подпомагаме го по линия на пакета за финансиране за въздействие – този пакет финансира най-вече операции с финансови институции от втори или трети ред. Това са много дребни местни субекти, които поддържат тясна връзка с дребни предприемачи. Миналата година подпомогнахме микрофинансирането с 44 милиона. Става дума за наистина много малки суми. Понякога в размер от 20 000 или дори по-малко. Тези суми се разпределят между голям брой проекти. По въпроса за изплащането на средствата, понякога това изисква време. Когато човек започне работа с нов партньор, партньорът трябва да придобие необходимите познания за процес. Ако Искаме, например, да допринесем за микрофинансирането и партньорът трябва да има необходимите знания. Затова и предоставяме необходимата техническа подкрепа. Миналата година изплатихме почти 1 милиард безпредседентна сума. През предходната година изплатихме малко над 500 милиона, например. Необходимо е време за изплащането. Необходимо е, защото и обвързваме кредитирането си с условия. Когато предоставяме кредит, искаме да сме сигурни, че ще се постигнат целите, които сме си поставили. Резултатите са за сега окоръжаващи. Е, е, за да видим проблемите, за които вие говорите. Да, наистина имаме много добри намерения. Вие не обяснихте защо в някои кредитни линии не се виждат никакви резултати. Бих искала да знам на какво това се дължи и по какъв начин банката променя своя подход. Да, защото всичко това, като е консултации от експерти, е хубаво нещо, но е важно банката да се научи да предоставя микрофинансиране. Испания и Швеция, например, са много активни в тази сфера. Проблемът е дали има по-различен менталитет е, Тоест бих искала да знам по какъв начин банката разполага с необходимите методи за предоставяне на микрофинансиране и виждаме, че вече 14 години от периода 2003 няма никакви резултати. Да, всички имаме добри намерения, банката има добри намерения, но тук виждаме, че има крайни срокове, отпуснати микрофинанси. Но виждаме след това, че изпълнението, изпълнената сума е 0,0. 0,0%, т.е. извинете, по-скоро 0,0 евро. Благодаря ви за въпроса. Разбирам какво имате предвид. Когато извършваме подпомагане, каква е отправната ни точка? Не подпомагаме само малки и средни предприятия и предприятия със средна пазарна капитализация. В миналото подпомагахме предимно частния сектор в лицето на банките. Банките вършат чудесна работа, но те не финансират определени субекти, например не извършват микрофинансиране. Затова решихме, че трябва и да отидем по-далеч. А когато човек иска да отиде по-далеч, то си, трябва да си взаимодейства с партньори, които не са установени, които не работят в професионалния контекст, в който работят вече наложили се банки, например, не функционират във вече добре установени мрежи. При всички положения взаимодействието с такива партньори е трудно. За тях е трудно да разберем какво искаме, какво очакваме от тях, включително и по отношение на стандартите и отчитането. Съгласно договорите, които сключваме с тях, те трябва да спазват предвидения график – и ние самите внимателно си подбираме партньорите. Едно е да предоставяте кредит на една институция вече за пети път, т.е. просто да подновите една кредитна линия. Друго е да си взаимодействате с съвсем нов партньор. Взаимодействието с съвсем нов партньор отнема време. Би ни се искало веднага да се разпределят средствата. Това наистина би било чудесно, но трябва да сме наясно, че за новите ни партньори е необходимо повече време. Струва си обаче в случая човек да почака, струва си освен това също да се инвестира в нови партньори. Трудно е също така да се направи оценка на кредитоспособността на един такъв нов партньор, който не може да ви предостави допълнително обезпечение, може би дори няма годишни отчети. Трябва да си отделим време, за да сме наясно дали от предложението му има смисъл. а, и финансирането, което предоставяме за микрофинансиране, е само една много малка част, например, от финансирането, което предоставяме за МСП. Но микрофинансирането си заслужава, тъй като средствата се насочват към най-бедните хора в тези региони. Може ли да отговорите и на другите въпроси? In Malawi. За Малави и съотношението между собствени привлечени средства. На това съотношение имате предвид при отделните ни операции, когато финансираме един проект, имам предвид, да, очевидно става дума за нивото на проект. Иска да попитам привлечените средства от частния капитал – ние гарантираме това, че да нямаме повече от 20-25% от собствени средства на даден фонд, и така че имаме и други банки, например банки за развитие, които много често се ангажират. Също така използваме инвестиционни фондове, но за нас като банка ние не можем и не искаме да предлагаме а, твърде много от собствения си капитал, защото искаме да привличаме средства и това означава, че имаме 25-30 със собствен капитал, 70% привлечени средства. Госпожа Клеселе, но откъде идват тези пари? Това са частни инвеститори, публични средства. На нивото на целият портфейл имаме и двата вида. Тоест, ако ние подкрепяме един проект, ние не финансираме 100%, т.е. останалата част идва от пазара, от други банки, от правителството или публични органи. Тоест, е, ние имаме този коефициент, но тъй като също рециклираме ресурс, т.е. когато започне да се изплаща проекта и ние имаме вече връщане на парите, ние инвестираме на ново тези средства. Например, 6 милиарда евро е наш, нашето ниво на финансиране съвместно с Международния валутен фонд, но е, им, тази сума нараства точно защото ние продължаваме да рециклираме средства и точно поради този принцип, че с парите, които идват при нас, ние финансираме нови проекти, ние смятаме, че сме стигнали до едно устойчиво ниво от 800 милиона и за това нямаме нужда от привличане на допълнителни средства от Европейския съюз. Но дали бихте могли нещо да кажете за частния сектор и привличането на средства там, защото много често се чува критика, че се привличат само публични средства. Тоест, какъв е процента на частните средства? В момента не разполагам с числа, но ще ви дам пример. С този коефициент 1 към 9 искам да кажа, че по-малко от половината са рециклираните средства и трябва да се умножи това по 9, т.е. може би до 5, защото ние предоставяме 1 евро и нашите контрагенти предоставят 5 евро. И след това с получените обратно средства ние попълваме портфейла ни за нови операции, но ще ви предоставя а, конкретни суми. Да, просто искам да бъдем много конкретни. Бихме искали да получим конкретни числа, защото това е важно за нас. Би било много добре да получим такива средства. Господин Целев зададе въпрос за Малави. Микрофон. А, за проекта в Малави, това е проект, който съвместно се изпълнява с Банка в Малави, но това е проект, който изцяло е на частния сектор. Ние разгледахме всички суми, които се предоставяха съвместно с нашите експерти, които се занимават с, селско стопанство, с въпросите на селското стопанство, така че тук точно целта ни беше да се привлече финансиране от частния сектор и да следи много внимателно цялата дейност и да попълним празнотата, която съществува не само в Малави, но и в други държави. Много държави от АКТБ ни помолиха да финансираме подобни проекти, защото те се сблъсват с проблема на загуби след събирането на реколтата но чух този пример за Малави преди години. Това не е нов проблем. Но проектът се провали, защото имаше обвинения в корупция, те после бяха доказани и затова трябваше да се отегли банката. Проблемът е, че не може да се съхранява събраната реколта за дълго време. Това е, е точно проблем, който може да доведе до масов глад. Госпожа Гресле, по въпроса дали проследявате устойчивостта на проектите? Знаете ли какво се случва с проектите, които са били финализирани, например, преди 5 години? Дали системно проследявате какво става с тези проекти или просто се надявате, че нещата ще се развиват добре? Тоест как се стоят нещата? Да, госпожа Капел също има думата. Имаме много малко време, само един допълнителен въпрос. Чухме, че през 2016 разходите са се увеличили в сравнение с миналата година, но искам да попитам защо. И може би ще дадете примери на къде са били насочени, къде са били насочени тези средства. За мониторинга. Да, ние го извършваме преди да започнем проект, извършваме надлежна правна, економическа и техническа проверка, за да видим, че проектът наистина е нещо, което има смисъл да се осъществява. Средствата много ясно се заделят за изграждането на този проект, нещо, което се определя след обсъждане и разбира се с носителя на проекта. Мониторингът е нещо, което редовно извършваме, правим го, защото по договорите имаме право да искаме да искаме информация за всяко съществено отклонение, можем да посещаваме обектите. И аз споменах също преди идеята за управлението на очакваните резултати. Това е нещо като табло с резултати. Тоест, много ясно какво очакваме като резултат от проекта, въздействие от проекта и след това посещаваме проекта и проверяваме доколко неговата дейност, неговото съществяване, неговото функциониране отговаря на първоначалните очаквания. Обсъждаме също това с вносителя и също така имаме документ, в който се обобщава ситуацията и също така сме извличали своите полуги, така че това табло с резултатите не остава неизменно, то се развива съответно с динамиката на проекта и извлечените от нас полки в този проект. И по въпроса за предоставянето на средства, отпускането на средства, може би колегата ми ще отговори. Да, благодаря ви. Да, ние проследяваме резултатите най-малкото три години след финализирането на проекта и понякога дори нашия отдел за оценка се запознава с резултатите на функционирането на конкретния проект и след изтичане на тези три години. За нас е важно да имаме този дългосрочен поглед дори след финализирането на проекта. За отпускането на средства искам да обясня нещо и точно за това трябваше да коригираме стратегията си, когато става дума за финансовото посредничество, всичко, което е свързано с достъпа на МСП до финансиране. Наистина искахме да увеличим въздействието и това се случва, разбира се, само след като средствата стигнат до окончателните бенефициенти. За това нашите колеги от финансовия сектор имат следния подход. Те разглеждат при оценяването на нова кредитна линия с финансов посредник да работят с тях още на етапа на подготвянето на проекта, т.е. да може в момента на подписване на проекта вече да се извърши много скоро след това отпускането на средства. Много често първото отпускане на средства дори се извършва при подписването на проекта или най-късно една година след това. Така че ако проследите как се променяха нещата при нас, с времето ще видите, че имаме много увеличен обем и увеличен брой на отпусканията на средствата. Няма нито една подписана кредитна линия, ако не сме сигурни, че няма да имаме много добра качествена работа по подготовка на проекта и парите няма да стигнат много бързо до крайния бенефициент. Благодаря ви, каза госпожа Гресли. Има ли други желащи да се изкажат? Не. В този случай докладчика, дали искате да вземете думата? Госпожа Капел, мисля си, че вече всичко беше казано. Искам да благодаря много на представителите на Европейската инвестиционна банка, предполагам, че ще можем да продължим с нашето сътрудничество госпожа Гресли. аз ви благодаря и очакваме да получим писмен отговор на всички въпроси. Също така бихме искали да чуем и Европейската комисия. Извинете, за момент ви бях събравила. Добър ден! Инвестиционните механизми са важен инструмент за подпомагане на страните от АКТБ. Европейската комисия има само съвещателна роля в дейността на Европейската инвестиционна банка, но ние работим в тясно сътрудничество с банката, за да имаме съгласувана стратегия и да има взаимно допълване на нашите дейности в съответствие с поразуменията с нашите държави партньори. След препоръките от оценката на средносрочния инвестиционен механизъм бяха направени значителни усилия да се осигури взаимно допълване между проектите, финансирани от комисията, от една страна Европейската инвестиционна банка, от друга комисията насърча банката да интензифицира дейностите по мониторинг и увеличаването на въздействието на инвестиционния механизъм. Комисията също така насърчава банката да продължава дейността по засилване на допълващия характер на дейностите и инструментите за споделяне на риска могат да позволят привлича на повече частно финансиране на нивото на програмирането. Насоките по страните за програмния период 2016-2020 са споделени с Европейската инвестиционна банка. И това е един от основните принципи, свързани с предоставянето на помощ от страна на Европейския съюз също така насърчаваме отпусканите средства да имат по-голямо въздействие, което въжи и за цялостния финансов пакет. След приемането на Европейския план за външни инвестиции ще се увеличи мащаба на нашите дейности и да се привлекат 4,4 милиарда евро за подпомагане на държавите от АКТБ и държавите обхванати от добросъседската политика на Европейския съюз и да се допринесе за постигането на целите на устойчивото развитие, като същевременно бъдат решени проблемите, които са свързани с първопричините на миграцията. Комисията работи в тясно сътрудничество с банката. Банката е член на управляващия съвет на инвестиционния механизъм и това помага да допринася за постигането на цели на Европейския съюз. Много ви благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред. Разбира се, ще продължим да работим по това. Трябва да работим по-интелигентно, отколкото сега. Благодаря ви за изложението, за дебата и стигаме до последната 15 точка от дневния ни ред. Ставя дума за прилагането на директивата за питейната вода. Качеството на водата и достъпа до нея са подобрени в България, Унгария, Румъния. Приветствам тук представителя на Сметната палата. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Днес ще ви представя нашия доклад Опазването на здравето на гражданите на Европейския съюз по отношение на е, качеството и достъпа до водата е елемент на политиката на Европейския съюз за дълги години. Това е политика насочена към е, опазване на здравето е, на гражданите и гарантиране чистотата на водата. Прилагат се е, европейските е, норми и директивата изисква държавите членки да публикуват доклад е, за качествата на водата на всеки 3 години. Освен това, актуализирана информация за питейната вода трябва да бъде налична за потребителите. Нашият одит се съсредоточи върху директивата за питейната вода и ние проследихме дали са спазени изискванията и дали броя на проектите, финансирани от кохезионния и регионалните фондове, са довели до подобряване на качеството на питейната вода. Проверихме също така дали е адекватно финансирането, така че да гарантира устойчивия характер на инфраструктурата за снабдяване с питейна вода, финансирана от Европейския съюз. Решихме да проведем одита, избирайки държавите членки, присъединили се през 2004 година и след това. Така че бяха подбрани България, Унгария и Румъния като три държави членки. с представителен характер на държавите, преселени се след 2004 година. Това, което установихме, че значително се е подобрило качеството на питейната вода през последните години. Комисията установи спазването на директивата и след 2016 година и в трите държави членки се спазваха изискванията на директив. Но установихме някои пропуски в трите държави членки, които посетихме, установихме, че всички параметри, изисквани от директивата, не бяха проследявани. Това беше в сила и за някои от разгледаните проекти. Установихме, че държавите членки не съобщават някои от данните, а държавите членки се длъжни да предоставят актуална информация по качеството на водата, предвидена за консумация от хората. И в трите държави е, членки установихме, че това изискване е правилно транспонирано в законодателството, е, но е, по отношение на предоставянето на тази информация има значителни различия както и по актуализиране на информацията за качеството на, вой... на водата. А, има и значителна трудност. А, свързана с загубата на питаен ресурс. В е, е, установихме пропуски при поддържане на е, мрежата и по този начин се стига до разхищение на 20%, на, на места дори до 60%. Така че трябва да се гарантира необходимото равнище на дългосрочни инвестиции, в тези инфраструктури. Финансовите средства осигурени от Европейския съюз не трябва да бъдат измествани и средствата предвидени за периода 2007-2020 година не трябва да надхвърлят предвидените средства до 2020 година. Не всички инвестиции в тези инсталации ще бъдат осъществени в Румъния и в България. В резултат на нашия одит изготвихме препоръки, така че да бъде подобрена ситуацията. Благодаря ви много господин Пофан. Наистина много интересен одит, който не се ограничава само в цифровите измерения, а цели да се установят пропуските при прилагане на тази директива. А сега ще премина на немски. Благодаря на Сметната палата за този одит, защото това е много важен елемент от прилагане на директивата и преследваните от не цели. ще ви прочета препоръките, освен предписаното от директивата се налага повече информация. За съжаление, държавите членки, особено в малки райони, нямат задължение за предоставяне на такава информация. Е, дали тези ограничени райони не трябва да бъдат включени в изискванията, особено връзка с санитарния риск, който споменахте. А в България, например, този риск а, посочва наличие на химически елементи, като бензопирин и други в питейната вода. Така че има сериозен риск при потреблението на тази вода. Освен това, състоянието на инфраструктурата, това също е важен елемент, участието на гражданите при поддръжката на тези инфраструктури. На Европейския съюз трябва да се занимава с това. А що се отнася до финансовата страна, системата на водоснабдяване не винаги е достъпна за всички граждани в еднаква степен. Така че тук трябва да се окаже помощ на по-слаби социални слоеве. А, има въпроси отправени към комисията, защо за малките, при малките зони не се изготвят а, специфични доклади. А, в Румъния се наблюдава а, просрочване с 30 месеца спрямо а, официално определения срок. Подпомагането с европейски средства всъщност целта на това подпомагане е добавена стойност. Така че сега ще дам думата на комисията и след това на Сметната палата директор по въпросите на околната среда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността, която ми давате да се изкажа по отношение на този доклад. Според нас това е един изключително важен доклад, съдържащ ценна информация по отношение на прилагането на тази директива гарантиращо качеството на питейната вода и транспонирането в държавите членки на тази директива. Някои от елементите, посочени от сметната палата, използваните извадки за изследване и други въпроси, които са от компетентността на държавите членки. Сметната палата посочи други а, слаби места, разхищение на вода, загуба на питейна вода а, и а, информация, която следва да се предостави на потребителите и други елементи, които не са част от директивата за питейната вода. Намираме се в момента на етап, на който комисията ясно осъзнава, че в някои свои аспекти тази директива а, вече не е актуална и а, следва да бъде а, предмет на ново а, предложение от страна на комисията, което трябва да бъде внесено до края на годината. Така че наистина докладът на Сметната палата подпомага нашето обсъждане на този въпрос и очертава насоки, към които, които ще се стремим да спазваме. На много подходящ момент се внася този доклад, що се отнася до оценката на въздействие, която скоро ще бъде обнародвана. В нея сме се опрели на някои от елементите, които се съдържат в доклада на Сметната палата. Що се отнася до някои специфични аспекти, които не се вписват в е приложното поле на директивата, но според нас са от голямо значение, директивата не изисква въвеждане на политика за разработване на а, тарифа и финансиране, а, така че а, ние ще подпомагаме инвестициите в инфраструктурата за снабдяване с питейна вода. А резултатите от одита ще ни позволят да анализираме по-добре слабите места особено, що се отнася до загубата на вода. Сега, що се отнася до специфичните въпроси. Първият въпрос се отнася до а, факта, че няма изискване за предоставяне на информация за малките а, райони. Наистина няма изискване за докладване а, за малките зони, то е в сила само за значителните големите е, зони. А, всъщност само задължението за докладване не се прилага за тези а, е, зони, така че при а, е, ревизиране на текста на директивата, един от а, елементите, които ще обсъдим е по-подходящ е, метод на докладване, използване на новите технологии е, по този въпрос. Както и вие подчертахте, госпожо председател, това е изключително важно за самите потребители и питейната вода има връзка с човешкото здраве, така че ние трябва да откликнем на очакванията на гражданите, е, така че те да разполагат с ясна представа на реалната ситуация в отделните държави. Така че ще задействаме процедурата по преразглеждане. Същото въжи и за прозрачността. Тази директива би следвало да обхване и аспектите, свързани с неправилното разходване, разхищение на вода. Е, и предимно на национално е, ниво е, се действа в тази посока, така че гарантирайки по-голяма прозрачност, това ще бъде стимул за държавите членки да работят в тази посока. Това по въпроса с загубите на воден ресурс. Е, що се отнася до докладването, изискването за докладване по качествата на питейната вода, е, системата на докладване на отчитане е предвидена в е, директивата, посочва необходимост за предоставяне на данни за всеки три години. Това не е е, удачно в настоящия момент, така че би следвало да възприемем един по-динамичен подход, да използваме съвременните технологии и да предоставяме информация в реално време. А, сега искам да подчертая, че комисията в рамките на възможното иска да отрази препоръките, изложени в доклада във връзка с ревизиране на директивата. Но тъй като колегиума все още не се е произнесел, аз не мога да кажа нищо повече, но препоръките така или иначе подхранват нашата работа по обсъждане на ревизирането на директивата. Благодаря ви. Благодаря много за това убедително изложение. Съжалявам, че колегите от Румъния, България, България и Унгария не присъстват в залата, защото този доклад е от изключително значение и призна, или е пример за добра практика. Така че ще дам думата на господин Пуфан а, като ви помоля а, да а, дадете малко разяснение за ситуацията в Унгария а, и високите а, разходи на какво се дължат те. Благодаря, госпожо председател. Много добре разбрахме е, вашия въпрос, е, както и позицията на комисията. Е, в общи линии във всички държави, в които е проведен одита, се говори за малки и за големи крупни проекти, така че да се използват новите технологии. Много важно е също така да се предостави необходимата информация и на гражданите, защото те са пряко засегнати от качеството на водата. Свързали сме се с много компетентни компютърни специалисти за разработване на софтуер, така че да се публикуват онлайн данните, свързани с извършвани дейности по изграждане на инфраструктурни проекти или ремонтна дейност, така че да има информация по тези проблеми. И в Унгария, както посочи нашия одит, и там има проблеми може би а, комуникацията а, между аудиторите и а, унгарските органи не са а, пример за добро сътрудничество, но ще намерим решение в бъдеще. Благодаря. А, що се отнася до забавенето? в Румъния и е, прекалено завишените цени на услугите в Унгария. Какво бихте ни казали? Е, наистина има е, райони с спрени проекти в Румъния. Да, това е страна, която добре познавам. Има проблеми които се дължат и на смяна на правителство, за персонални промени и други, на които се дължи забавянето, но се надявам да наваксаме този пропуск, това забавяне, защото всички проекти, свързани с водоснабдяването, са от огромно значение и за малките села, и за големите региони, защото това подобрява качеството на живот в селските райони и развитието на страната се опира и на това, което се прави и в малките и в големите райони. Председателката. Благодаря ви много. Нямам повече въпроси, няма други желаящи да се изкажат. След като изчерпахме нашия дневен ред, следващото на заседание на 19 октомври, 9 часа, в Брюксел. 20 и 6 октомври 11.45 и извънредно заседание тази вечер в 18 часа ще се чества 40 годишна на Сметната палата, така че ще се видим по-късно. Закривам заседанието.